получих от НП, социалистите, зелените, СПД и НС а, някои искания за промяна на лица в делегации и комисии. Тези номинации ще бъдат записани в протоколите от днешното заседание. Ако не излезе някой с някакви възражения до приемането на този протокол, тези номинации ще се сметнат за одобрени.